имам едно съобщение. Господин Карлос Хименес Виларехо подаде оставката си като член на парламента, считано от 1 август 2014 година, съгласно правилника за дейността. Отбелязваме това негово искане на всички, които сега напускат залата. Пожелавам приятно пътуване и приятно лято. Бих ви помолил колкото се може по-бързо да напуснете пленарната зала, за да можем и да се концентрираме върху разисквания, върху обясненията на вота. Колега, имате думата за процедурна бележка. Господин председател, напълно разбирам, че преди малко не искахте да продължите дискусията но нека кажа, че съм доволен от начина по който водите пленарните заседания. Прекрасно се справяте. обяснения на вота. Първо, във връзка с предложенията за резолюция за положението в Украина. Първият оратор е господин Танък от името на неговата политическа група. Две минути. Господин председател, ЕКРЕ приветства победата на Порошенко, който има прогресивен военен